това, че сметките са както трябва и че е имало правилно разпределени и отпуснати плащания през 2017 година. И ние съжаляваме, че Сметната палата излезе с негативно становище по отношение на плащанията, направени от ЕАСО. Причините за това неблагоприятно становище са най-вече свързани с неспазване на процедури, свързани с обществени поръчки и наемане на персонал. Поради тази причина през месец март 2018 година ние решихме да отложим освобождаването от отговорност на директора на ЕАЗО за финансовата година 2017 година. Това засяга всъщност директора, който вземаш този пост през 2017 година и също така да отложим освобождаването на сметките. Ние предлагаме да се откаже освобождаване от отговорност на ЕАСО за финансовата година 2017 година. Предвид са взети следните въпроси. Първо, заключенията на ОЛАФ, нередности свързани с тръжни процедури, процедури за обществени поръчки, злопотреби с положение, присвояване, турмоз и неподходящо отношение към служителите. Освен това, системната Системното естество на тези несъответствия и неспазвания показва, че има неадекватна система за вътрешен контрол и всъщност настоящия изпълнителен директор госпожа Грегори изтъкна, че към онзи момент не е имало система за вътрешен контрол през 2017 година. Освен това, финансовото измерение на всички нередности 7,7 милиона е една голяма част от бюджета на ЕАСО на 10% за съответната година. В своя капацитет на докладчик трябва да подчертая, че бюджета за 2017 година е бил изпълнен под надзора на предишното ръководство на агенцията и че този доклад, който имаме пред себе си днес, засяга процедурата за освобождаване от отговорност за финансовата година 2017. След това нещата се променят и то в положителна насока. Новото ръководство на ЕАСО свърши невероятна работа, за да може да се справи и да коригира грешките и пропуските на предишното управление. Не става въпрос за приказка. Това включваше изключително много тежка работа, както и представлява един процес, който се развива постепенно. Но трябва да ви кажа, че тъй като следя много отблизо ситуацията, през лято на 2018 година, когато започнаха едва, извинявайте, през лято на 2018 година, те започнаха да работят по тези въпроси. От тази гледна точка ще имаме и се очаква да имаме резултатите от тяхната работа и от новата прозрачност. За финансовата година 2017 ние запазваме своето решение и също времено подкрепяме изключително сериозно работния план на ЕАСО за 2018 година. Те излезнаха с пет версии на този план. Последната излезе през месец юни. Това всичко ни показва, че те работят наистина сериозно. Признаваме и напредъка във връзка с въвеждането на системи за контрол и разбираме, че агенцията продължава да отговаря на изискванията на Сметната плата в тази насока. И последно, приветствам амбициозния план за набиране на персонал, който те са използвали и най-вече за да попълнят своите управленски и ръководни позиции. Има още много какво да се свърши, но агенцията се справя чудесно. За да обобщя, днес ЕАСО няма почти нищо общо с службата, която беше там през 2017 година. Но ето, ние сме тук днес и си говорим за 2017 година, а не за настоящето, мисля, че трябва да приемем с много сериозно своята отговорност, ако дадем освобождаване от отговорност за 2017 година, ние, според мен, ще изхвърлим на буклука цялата причина, която стои в основата на тази процедура за освобождаване от отговорност. И това е нещо много сериозно. Ще изпратим съвсем погрешно послание към всички в Европейския съюз по отношение на бъдещите отговорности на хората на различно ниво, независимо дали става въпрос за граждани, за ниски нива, за споделено ръководство, за тези, които използват европейските средства на национално ниво, за всяко едно ниво на институциите в Европейския съюз, включително и агентите. Затова ние заставаме или всички заедно зад тази процедура – или всички ние претърпяваме на успех. Така че това е същността на процедурата по освобождаване от отговорност. Трябва да сме сигурни, че разбираме, че си говорим за две различни неща. От една страна говорим за целия напредък, който е факт от тези тревожни времена до момента, който ще продължи за бъдеще и също така говорим за освобождаване от отговорност на ръководството, което е работил през 2017 година. Не виждам логика по която трябва да направим това, освен ако не искаме да застрашим цялата същност на процедурата по освобождаване на отговорност. Благодаря. Благодаря ти много, Петри, за положените усилия в качеството ти на докладчик. Благодаря на докладчиците в Сянка. Това беше един от най-сложните случаи, с които сме се занимавали. Yes, thank you. And thank you to my colleague for... Благодаря. Благодаря на колегата за проекта доклада по тема, която е доста по-сложна от обичайните случаи на освобождаване на отговорност за изпълнение на бюджети. Е, сложно е, защото е имало проблеми през тази година. Същевременно е, в последствие са се предприели мерки. Е, освобождаването от, от, от отговорност е за съответната година, за 2017. Ако Европейския парламент е взел решение да отложи освобождаването от отговорност, защо е направено това. Защото е предадена нова информация. Действително бяха изпратени документи от страна на Европейската служба за обежище, както и от страна на ОЛАФ. Аз лично смятам, че е добре да разгледаме внимателно тези два нови документа които са ни предоставени. Те са нови, искам да работя с колегите, да ги разгледам внимателно. По-настоящем, честно казано, съм раздвоена. Виждам, че темата е доста сложна и виждам, че трябва много внимателно да разгледаме подробностите. Благодаря ви за проекта от доклада. Ще разгледам всичко в големи подробности. Очаквам да работим добре с колегите благодаря, Рамона. Благодаря, госпожа председател. Съгласна съм с казаното от колегата. Благодаря е, на докладчика за положения труд. Е, той обхвана изключително много подробности. Трябва да продължим да работим, е, вземайки предвид всички усилия, които полагат европейските институции, за да постигнат добро управление, за да се предотвратят нередностите в използването на средствата, идващи от данъците на гражданите. И така, много е важно мерките за предотвратяване на некоректно управление на средства да бъдат приложени правилно. Затова ще продължим да следим ситуацията и в зависимост от това ще вземем съответното решение. По настоящем мисля, че трябва да сме внимателни и да се основаваме само на фактите. Госпожа Фон Камън. asylum, migration and refugee policy in the European Union, we need a well-functioning um... Смятам, че за да работи добре политиката за миграция и обежище в Европа, трябва да има добре функционираща агенция. Съвсем не е лесно да се намерят служители за агенцията в момента, служители, които да са достатъчно добре квалифицирани. Ако не дадем освобождаване от отговорност за 2017 година, обаче, ще се окаже още по-трудно да се възроди доверието в агенцията. В крайна сметка, хората, които си търсят работа, внимателно гледат на какво място отиват. Не искат да отидат на място, което е отчернено от скандали и от много проблемна история. Затова виждам, че е, са взети мерки в плана за действие. Повечето от тях са приключени. По 13 работата продължава. So we would rather see the situation in 2017 Понастоящем се работи по тях и през 2017 година обстоятелствата бяха съвсем необичайни и това трябва да се вземе предвид. Но аз предлагам да се приеме по-скоро втория вариант на доклада, отколкото да не се постигне съгласие. Благодаря. Господин Коса иска думата. Благодаря, госпожа председател. Тези елементи са много е, интересни и трябва да се опитаме да се върнем към нещата по същество. Ако правилно се изпомням, е, финансовия регламент, е, задачата е, за разглеждане на сметките и освобождаване на, от, от отговорност е част от работата на парламента и се основава върху финансови въпроси. А, тук се занимаваме не само с финансови въпроси. Ако правилно съм разбрал темата, финансовите проблеми са били коригирани. Това означава, че е възможно да се валидират сметките. Оттам нататък всички останали проблеми – лошо управление, турмоз, лошо поведение – всичко това – е разгледано от ОЛАФ и се твърди, че е коригирано. Независимо от това дали сме задоволени от обясненията или не. Ако искаме да помогнем на агенцията да се придвижи напред, и да я натоварим с допълнителна тежест, тогава можем да не приемаме освобождаването от отговорност, но мисля, че това би било грешка. Та или че всички елементи са били разгледани в подробности и смятам, че резултатът е положителен. Благодаря. Трябва да се обсъдят нещата между докладчика и докладчиците в сянка. Става дума за освобождаването от отговорност за 2017 година и за финансовите въпроси. Що се отнася за всичко останало, включително въпроси свързани с сексуален тормоз и прочие, тези теми не са свързани с финансовите въпроси. Та иначе е, вярвам, че колегите докладчици и докладчици в сянка ще работят много а, е, сериозно. А, е, вярвам, че ще подходят сериозно. Имам един въпрос. Защо? В списъка на проблемите, няма нито едно нито една наказателно-правна мярка в Германия, когато има такива проблеми и се стига до съд. Трябва да има действителни последици. Защо няма такива? Нарушенията за мен заслужават сериозни наказания. Не можем да се държим, сякаш това са дребни прояви. Следващия въпрос във връзка с попитаното от колегата – могат ли да се прехвърлят служители от една в друга е, агенция, е, щом като са били наказани. Ами точно така стана в генерална дирекция Хом. хора бяха прехвърлени там и а, е, е, то на директорски постове. И така обръщам се директно към Европейската комисия за отговор. Благодаря много. Много се радвам, че имам възможност да се изкажа. Аз съм генерален директор на фина... за финансово управление в генерална дирекция Холм. Не мисля, че можем да дадем конкретен отговор на вашия въпрос, тъй като в момента текат дисциплинарни производства. И когато има дисциплинарни производства, за тях е отговорен управителния съвет. Комисията е член на управителния съвет на агенцията. Държавите членки имат само един глас – когато са, са случили събитията, които обсъждаме, аз не съм била на своята позиция, нито колегите ми, които присъстват тук. Та или иначе, комисията предпочиташе друг директор, но това вече е минало мнозинството гласува в подкрепа на съответния директор. Има важни финансови въпроси, които могат да ни наведат на други заключения. Няма как да дам конкретен отговор. Искам да ви благодаря за балансираното становище във връзка с освобождаването от отговорност за 2017 година, ясно е, е, че е много трудно да се даде освобождаване от отговорност при те, такива обстоятелства. Комисията обаче поддържа тясна връзка с ЕАЗО и плана за действие, който бе предложен, е план при чието приложение помагаме активно. Редовно провеждаме видеоконферентни срещи и заедно с колегите в други части на Европейската комисия, които работят с други агенции, се опитваме да обменяме излечените полуки, за да се избегнат подобни проблеми за бъдеще. Тъй или иначе доста трудно се постигна правилния баланс между отговорността на агенцията и ролята на комисията. Петри Сарвама има думата. Благодаря, госпожо председател. Казах го веднъж при закрити вета, веднъж на това заседание, но ще го кажа и трети път. Много внимателно си записах е, казаното от колегите, особено от Клара Уолтерс. Тя е права. Трябва да вземем предвид абсолютно всичко. Много е сложна темата. Съвсем не е проста. Но в крайна сметка се връщам към това, което казах по-рано. Това, което правим тук с тази парламентарна комисия, с този е, доклад за освобождаване от отговорност е предвидено в финансовия регламент, договорите и навсякъде. Ние имаме отговорност да разгледаме конкретна година и да се освободи от отговорност съответния изпълнителен директор, който е бил отговорен – с всички проблеми, в крайна сметка, смятам, че нещата са съвсем прости. Това е съществото на нашата работа и ако не си я вършим, само тогава ще станат сложни нещата. Следващата година или десетилетия стига Европейски съюз да просъществува, ще се връщаме към темата. Какво би станал, ако някой почти унищожи една агенция. Дори в учебниците по история ще влезе темата. През 2017 година има ли освобождаването отговорност? Сами темата няма да бъде включена в учебниците. Но официално ще бъде дадено освобождаване от отговорност за през 2017 година. Благодаря много. Благодаря ви, колеги. Има ли въпроси към комисията? Ако има такива, както и ако има въпроси към госпожа Григори, те ще бъдат подадени в писмен вид и ще искаме отговор. Знаем, че темата е много важна. Благодаря ви за дисциплинираната и обективна дискусия. Крайният срок за подаване на изменения е 10 септември, приемане в Комисията по бюджетен контрол на 25 и 26 септември и след това на разглеждане в пленарна зала на втората пленарна сесия през октомври. Благодаря ви, госпожо Грегори, за положния труд. Виждате, че комисията взема предвид, че полагате много усилия. Пожелавам ви успех в работата за ЕАЗО. Следващата точка от дневния ред е разглеждане на втория проект от доклад за освобождаване от отговорност за съвета и Европейския съвет за бюджета за 2017 година. Гарсия Муниус, Изабел Гарсия Муниус е докладчик. Благодаря много, госпожо председател, дами и господа. Съгласно член 319 от договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент е органа отговорен за предоставяне на одобрение за управлението на бюджета. Ролята на парламента е да провери дали бюджетът е разходван правомерно и регламентирано и доброто финансово управление е в интерес на всички граждани на Европейския съюз. То гарантира прозрачност и демократична отчетност за целия бюджет на Европейския съюз. В договора се споменава одобрението на бюджета на комисията, но по причини свързани с, с демократичната отговорност – парламентът се занимава и с бюджетите на останалите институции и агенции. В нашата комисия по бюджетен контрол каним ръководителите на институциите и агенциите за разговор. Това е стандартна процедура, прията за всички институции и организации, освен за съвета. Както знаете, от 2009 година насам Европейският парламент не може да даде освобождаване от отговорност за бюджета на съвета, тъй като съветът отказва да сътрудничи. През, за 2017 година за пореден път Европейският съвет не е подал съответните документи, които да дадат възможност на парламента да вземе решение до каква степен средствата са били разходвани правомерно. В резултат, през март тази година пленарна зала на Европейския парламент отложи вземането на решение за октомври, за да може да се коригират нещата. За съжаление, обаче, съветът съвсем а, не е започнал да сътрудничи през този период и до тук също не сме получили каквато и да била информация от съвета и така, тъй като комисията ни не разполага с съответната информация, ще се наложи да отхвърли одобрението на бюджета за, на съвета за 2017 година. Ролята на позицията на съвета е само да излезе с препоръка – за освобождаване от отговорност. Но решението се взема от Европейския парламент. времено има джентлменско споразумение, което действа от 1970 година насам. Но нещата са се променили значително. Съветът трябва да реагира, трябва да вземе предвид, че парламентът се занимава с демократичен контрол и трябва да приеме демократичния контрол на сметките си. През годините институциите се опитват да сближат позициите си, но до тук няма постигнати положителни резултати. Смятам, че преговорите трябва да се подновят. Те бяха приключени преди една година. И в тези преговори комисията ни трябва да участва много активно. Трябва да се намери на някаква обща почва за постигане на съгласие, защото в крайна сметка става дума за прозрачност пред гражданите. Аз лично съм оптимист, надявам се, че ще можем да постигнем споразумение за сътрудничество възможно най-скоро. В доклада си занимавам и с някои елементи, свързани с доклада за съвета. Например, високия, високите бюджетни кредити за 2017 и 2018 година и необходимостта да се е, подобри финансовото управление на съвета и на комисията. Трябва да се постигне е, съгласие по регистъра за прозрачност. Нещо друго, което е, бе повдигнато в медиите, е, че темата е важна и за гражданите, и за нас. Трябва да се увеличи доверието на гражданите. А става дума за частни действия, които са предприемали множество държави членки при поемането на ротационното председателство на съвета. Много години това се е считало за приемливо, но вече нещата не са така. Е, според съвета това е отговорност на съответната държава членка, която е поела ротационното председателство, но в крайна сметка става дума и за частно спонсорство, а това не е сметнато за неправомерно. От друга страна става дума за репутация, става дума за доверието на европейските граждани и е много важно да се избегнат конфликти на интереси. Трябва да не забравяме, че гражданите не правят разлика между институциите, не правят разлика между съвета и председателството на съвета. Така че днес искам да изразя своето безпокойство пред тази комисия. Дебатът е публичен и мисля, че трябва да бъде проведен. Възнамерявам да добавя едно кратко изменение. Ще насърча и членовете на парламентарната комисия да изразят своята позиция и а, ви призовавам да не се използва темата за популистски призиви срещу Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Якобс, с удоволствие да го наблюдавам как енергично взима бележки. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената работа. Аз съм докладчик от името на НП. Абсолютно съм съгласна с нейните констатации. Надявам се, че бързо ще намерим решение за разногласията ни с съвета, защото не е сега времето да си да работим само по джентлменски споразумения. Трябва да се намери начин да се решат нещата така, че да отговарят на очакванията на обществото. На 26 юли Моника Холмайер изпрати писмо на съвета – в него тя говореше за неофициалния документ от юли 2018 с искане съвета да приеме позиция. Благодаря, господин Шестел. Благодаря и аз от своя страна искам да благодаря на госпожа Гарсия за проекто доклада. Съвсем ясно е, че нещата така както стоят в парламента и комисията, ние не можем да сменим позицията си, която заемахме от последните няколко години. И в такъв смисъл не можем да дадем е, освобождаване за бюджета 2017 за съвет. Много жалко е, че е, съвета има това отношение и отказва диалог. Надяваме се, че ще има промяна. промяна. От доста време всъщност се надяваме да се случи тази промяна. Е, в края на кръщата това са практики, които се спазват от всички останали институции – и доколкото все повече трябва да работиме в прозрачност, за да можем да се отчитаме пред гражданите какво се случва с средствата, е редно това да прави и съветът. Много е дълъг списъка. Вие коментирахте, че те не са, съвета не е отговорил на зададените въпроси. Представителен съвета не е присъствал на изслушването при процедурата за освобождаване от отговорност. Не е реагирал и на резолюцията на парламента от юли 2019, затова парламента не иска да даде освобождаване отговорност за бюджет 2007. Според мен трябва да седнем с съвета и да обсъдиме. За момента не виждам причини ние да сменим позицията си. Благодаря. От името на зелените, колегата Пек Шойс. Uh, just uh, continue in what uh, my uh, what the other speakers said. Uh, да продължа в духа на казаното от колегите преди мен. Няма причина да си сменяме мнението при положение, че сме заели ясна позиция, че няма е, да дадем освобождаване на отговорност и няма нищо ново. Нека да продължа е, изказването на господин Шастелов, духа на господин Шастелов. Малко се намираме в задънена улица. Трябва да се опитаме все пак да отчетем е, позициите и на едните и на другите. Е, но Фактът, че е, съвета получава пари от европейските накоплаци, не, означ... не ни дава право да го преследваме е, или тормозим за други неща, но що се отнася до е, настоящата тема, аз ще вляза в контакт с тях и ще, вероятно ще се опитаме така колегиално да решим нещата. Поне трябва да направим опит. Заповядайте. Благодаря. За трети път организираме заседание, поне това е третото, на което аз присъствам. И абсолютно съм ужасен от тази разлика на становище между съвета и парламента. За девета година ни е отказано освобождаване от отговорност. Но а, освен да говорим, а, се задава въпроса, имаме ли възможности, някакви средства да направим нещо, да спрем, например, финансирането на съвет. ако това не е възможно, тогава действително трябва да се търси решение само с а, разговори. А пък ако се изправяме пред непоклатима стена, трябва да си зададем въпроса има ли смисъл да го правим. Какъв смисъл има парламента да се занимава с цялата процедура по освобождаване на отговорност, ако не можем да променим нещо и нямаме средства да упражним натиск? Това са така нещата, които си задавам като въпроси последните един-два дни и мисля, че е редно да започнем да се замисляме как така. За мен това е невероятно. И ако с разговори не може да се постигне нищо, трябва да има начин да нанесем някакъв по-сериозен така, отзвук да има, е, така че да се чуе от обществото. Може да е популистски, но да, може би да направим флешмоб. Така ще е, получиме вниманието, гарантирам ви. Сега, говорихте за джентълменско споразумение. Не е джентълменско споразумение да си дишаме едни други във врата. Въпрос е да спазваме основните елементи от споразумението. Ние не се бъркаме в бюджета на съвета и съвета би следвало да уважава нашите предложения за нашите предложения за бюджета. Поне в нашия бюджет няма нищо тайно. Въпрос на взаимно уважение. Аз работя в комисията по бюджет от много време и въобще по темата бюджет и съвета има много повече възможност да и получава информация. 28 страни членки са за тях, докато ние нямаме такива възможности. Така че това споразумение, джентълманско, е именно създадено за да ни е, в защита, закрива на нашите собствени интереси. Ние нямаме 28 финансови министерства зад гърба си. Нашия бюджет е открит, публичен, всеки може да го разгледа, нищо скрито няма. Просто аз не смятам, че е, формулировката джентълменско споразумение е правилна. Бюджетът е напълно открит, е напълно прозрачен. Въпросът е доколко ние като парламент можем да постигнем споразумение за съвета, с съвета за средствата, които им се отпускат. Та никак не е прост въпрос. В съвета те нямат голямо значение да се разкриват какво точно правят пред съвета. Аз нямам представа защо. Ще се опитам да вляза връзка с тях, да преодолеят тези сентименти, защото Сметната палата, съда, е, комитета на регионите, всички са съгласни с нас, е, е, всички са готови да сътрудничат за едно спокойно и подредено протичане на процедурата за освобождаване за отговорност и ще се опитам да преодолея и задънената улица, до която сме стигнали с съвета. Особено е, изрични благодарности за докладчикът. С което, да, ще се опитаме още веднъж. 10 септември е срока за подаване на Изменения на 25 и 26 ще се приеме в нашата комисия и ще се гласува на втора пленарна сесия през октомври. Благодаря. И сега общ бюджет за Европейския съюз за финансовата година 2020 всички раздели. Това е следващата ни точка. Докладчик Корина Крето, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. С удоволствие ви представям работата по доклада днес. Искам да обърна внимание, че бюджета за следващата финансова година е последен от настоящата многогодишна финансова рамка 2014-2020. Така че ние трябва да подготвим и прехода към новия програмен период. В проекта Остановището, което с удоволствие ви представям, се отразяват всички раздели. Има предложения и от вас, и от е, секретарията за финансови е, управление, за докладване за изпълнението, миграции, финансови инструменти и Европейската прокуратура. Е, със сигурност сте получили проекто е, становището от секретарията. Затова накратко ще коментирам предложените промени. За финансовото управление член 200 47 е, съдържа задължение да се е, е, даде информация на парламента и съвета за един пространен отчет, за, включително за изостаналите плащания за декларацията за оперативни разходи. Е, приветствам факта, че е, се иска такова за 2020 за е, всяко отделно перо от разходите, но трябва да напомним, че трябва да се работи и за създаването на култура за постигане на резултати за оптимално разходване на средствата и програми за подобряване на възможностите за освояване на средства. Защо го казвам? Защото имам доста закъснения, забавена е в изпълнението. Вчера генералният директор на генерална дирекция Реджио представи колко бавно се изпълняват програмите. По-малко 30% от бюджета е освоен. Те са много обезпокоени от това, че страните членки се изкушават да формулират проекти и програми само за да освояват средства. Аз не бих казала. В много страни посетих Има действително и проекти, които се формулират само за да се освоят средства, без да имат ясно въздействие, така че трябва да има и добре формулирани критерии. За докладване за изпълнението комисията следва да изчисти формата, да намали броя на целите и да сложи акцент върху тези, които най-добре, е, показателите, които най-добре измерват изпълнението. developing data processing methods for the vast quantities of data created by performance, reporting with... Съответните данни е, следва да бъдат предоставени е, на време за създаване на една ясна картина за е, изпълнението, за да може да се предприемат и корективни действия там, където то не се постига. Навременно е, освояване на средствата, това е много важна тема. И естествено, ще продължа да е, взаимодействам с е, комисията, да прави прогнози за плащанията е, и да и си извади полуки е, от една страна да се справи с е, натрупаното забавене, от друга страна да не се повтаря това. За миграцията дискутирахме това, което предлагаме е и да има отделен бюджетен ред за Дафне с конкретни цели – за борба с, с, насилието срещу жени и момичета и там да се увеличат средствата. Аз лично ще е подам изменения и се надявам да го подкрепите. В момента в бюджета има отделен ред само за мигранти от извън Европейския съюз, но това но ние не можем да си затваряме очите за това, което се случва вътре в нашите страни членки, в континента. Имахме доста трагична ситуация с убити момичета, трафик на млади жени. За това искам да подкрепите изменението а, за да има средства за момичета, не само когато идват извън Европейския съюз, но и да има средства за борба с а, а, трафика с хора вътре в Европейския съюз. Финансовите инструменти, там Продължаваме дискусиите с Сметната палата и ще ги помолим отново да ни предоставят и на нас и на комисията за финансовите инструменти, инструменти и споделен, споделеното управление с съответните суми. Накрая Разбирам, че Европейската прокуратура е отправила заявка за финансиране за допълнителни постове. Ако считате, че това е полезно, ние е, предлагаме увеличение от 1,8 милиона и 4 допълнителни е, работни места, за да могат в прокуратурата да започнат и да разработват и е, системата си за управление. Благодаря ви. Давам думата на господин Новаков от НП като докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Наистина за мен е удоволствие да взема думата, като наскоро определен за докладчик в сянка от НЕП. За мен това е второ участие в комисията КОНТ и е удоволствие да съм тук. За мен е и чест също така да бъда докладчик в сянка на бившия комисар по регионално развитие. По принцип комисията Конт е най-добрият приятел на накоплаците и така трябва да продължим. Вероятно не е част от работата на комисията и от компетенцията на комисията, но има някои неща, които трябва да се разгледат в бюджета и си струва да бъдат споменати. Първо, всички инвестиции по отношение на защита на нашите граници – и за борба с международната организирана престъпност. Затова вярвам, че агенции като Европол следва да бъдат финансово обезпечени в такава степен, че да могат да отговорят на изискванията, които ние им налагаме. Още нещо. до известна степен си говорим за економическо бедствие в някои сектори на нашата економика. Например, свинския грип, който в момента води проблеми до над 12 държави, в най 12 държави членки и води до милиони загуби на малки и средни предприятия, които се занимават с този отрасъл на животновътството. Вярвам, че нашата комисия до известна степен може да помогне Същевременно обаче приветстваме и всички предложения, направени от колегата Крето. Очаквам с нетърпение да представя и своите допълнителни идеи. Очаквам да работим заедно и да участваме в помирителните комитети, по време на които ще се борим за подходящо, достойно финансиране за хората и компаниите в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Оливие Шестел. Благодаря. И аз на своя ред благодаря на госпожа Крето. Много добре формулиран доклад с много интересни предложения. Коментира, коментира се тук финансовото управление, начина по който може да се търси подобрение за насърчаване на културата за постигане на резултати, и прозрачност при използване на средствата, отчетност и така нататък. За първ път, не за първ път говориме, да има и повече яснота по темата. Споделям също така и необходимостта, че трябва всичко да се направи, за да се повиши е, възможността за освояване на средства. Определено тази способност може да бъде подребена, под, е, подобрена с съответните технически е, мерки и ние не би следвало да търсиме намаляване на средствата, а по-скоро използване на други средства, за да се разработят, да се развие капацитета на държавите, включително да се е, разработят и максимално добро използване на финансовите инструменти. Финансирането на мигрантската криза трябва да се прави ясно разграничение – за, на средствата, предвидени за трети държави и за борба с бедността, например, съгласен съм за това, че трябва да има отделни цели за Дафне, за да стане ясно доколко ние сме ангажирани с темата борба с домашното насилие и естествено ще смятам, че трябва да има достатъчно средства и за Европейската прокуратура, която е, следва да има достатъчно средства, е, за да изпълнява функцията си. Очаквам е, окончателния текст. Ще допронеса, но си, се питам дали нашата комисия, имайки предвид а, с нашите приоритети, не следва да формулираме един параграф, може и в друго становище, да обърнем внимание на комисията по е, някои теми, които бяха повдигнати по време на предизборната кампания през послед... за последните избори. Така, теми много силни, които или не се финансират, или е, се финансират до някъде и, или пък е, съвета е, урязва средствата. Вчера в бюджетната комисия дискутирахме. Така че, освен е, чисто техническите въпроси, да поставиме и теми, примерно като енергийния преход и други, Хоризонт 2020, колко важно са, важни са инициативите за младежка заетост, необходимостта да подготвим Европа за цифровата ера, да излеземе с някакъв допълнителен параграф в смисъл, че искаме да се третират тези е, цели. И то да бъдат предвидени в бюджета с съответните е, разходи, а не е, да, е, се, да приемаме предложенията за урязване на средства от страна на съвета. Той е готов да си остави пари да си постига собствените цели, но не и тези, които са формулирани като общи би трябвало да приемаме един параграф за тези приоритети, които всъщност засягат, са достатъчно общи. Glaube, dass das Thema Струва ми се, че тази тема определено ще продължи да ни занимава от доста дълго време, защото е ясно, че Европейската прокуратура за момента е с недостатъчно финансиране. Ние искаме тя обаче да започне да работи при оптимални условия, а това може би не е така. Ние много ожесточено се борим за Европейската прокуратура и виждаме, че много държави членки Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и всички свързани с това въпроси не са наистина подкрепени по начина, който ние смятаме за необходим. И виждаме как в много случаи се стига до Олаф и след това тези случаи се предават на държавата членка. Броя е много нисък, така че може би не винаги това е необходимо, но все пак има случаи, при които ние сме изключително очудени, че няма допълнителни процедури на ниво държава членка. Не просто за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, но и за защита на финансовите интереси на самата държава членка. Мисля, че ако е, това бъде подчертано, това би била една добра идея. Разбира се, трафика на хора е нещо ужасно, най-ужасното нещо, което може да се случи на някой вътре или вън в Европейския съюз. До известна степен съм работила по темата, така че съм напълно наясно. Това също така винаги ощетява нашите финансови интереси и бюджет, защото черния пазар и прането на пари винаги ще продължат да влияят негативно на нашите бюджети, на нашите доходи от данъци, на приходите от данъци. Виждам, че, идвате, че искате думата, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Много искам да се върна към първата точка за финансовото управление и да направя едно предложение. Радвам се, че още се прави в тази насока, но ми се струва, че нещо се забравя и това го виждам и в комисията, която отговаря за бюджета БЪЧ а именно, че лихвените проценти в Европейската централна банка по депозити са 0,3%, 0,6%. При всички положения това е лошо. Тези почти отрицателни лихвени проценти, които минават на ниво национални банки ще се отразят и на нашия бюджет и не виждам начин по който европейските институции ще могат да получат пари и да изчакат много дълго време тези средства да бъдат изразходвани до момента, в който трябва да се направят плащанията, без да имаме проблем с това какво се случва, защото ако междувременно държим парите в дадена банка, ще получим отрицателна лихва. Не става въпрос за нещо дребно. Ако това се случи с стотици милиони евро на година, ние трябва по някакъв начин да можем да компенсираме тези отрицателни лихвени проценти. Нашите пари просто ще изчезнат и това ще е благодарение на тези отрицателни лихвени проценти. Мисля, че трябва да има разпоредба някъде да се спомене, че най-малкото, което трябва да направим е да упражним надзор върху тези отрицателни лихвени проценти, и съответните присвоявания. Председателката, може ли комисията да ни запознае със своята позиция по въпроса или смятате, че това трябва да остане да се разглежда на следващото наше заседание? Нека да изпратим въпроса в писмен вид на комисията. Дали ще има момент, в който ще получаваме пари. Разбираме, че парите ще се получават постепенно, не наведнъж, но въпросът е дали ще загубим пари по този начин. Разбирам, че държавите членки няма да ни позволят да работим по този начин с парите. Виждам, че представителите на съвета се смеят. Господин Пекша, извинявайте, почти ви изпуснах. Uh, имаме допълнително предложение към колегата Крето, което е свързано с фокуса, който имаме, може би. Начина по който средствата се изразходват също следва да се мониторира, защото трябва да имаме повече контрол и да можем да измерим дали ефективно се изразходват средствата. Мисля, че това ще направи нашите резултати много по-добри. alles noch. Er- да, Сигурна съм, че можем да допълним това с всякакви идеи. Господин Хауърд, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мога ли да кажа, че имам интересен опит като нов заместник в тази комисия и представител в комисията по бюджета. Мисля, че доклада е отличен като становище по бюджета. В частност приветствам засягането на изпълнението и на единния набор от показатели. Мисля, че това трябва да бъде разработено като един по-интегриран начин за това по какъв начин осигуряваме бюджет за програмите – Сигурен съм, че госпожа, сигурен съм, че госпожа Крето има сериозен опит и това ще може да се види през следващите години. Що се отнася до тръстовите фондове? В тази комисия непрекъснато се обсъжда въпроса за прозрачността на европейския бюджет във всички негови измерения. Те тези фондове имат своята роля, но трябва да бъдат много по-прозрачни. Също така има и други аспекти, свързани с прозрачността на бюджета, които ще се превърнат в по-голямо предизвикателство от тук нататък. Аз не исках да говоря за думичката, която започва с Б, но нека да кажа, че вноските в Европейския съюз, извън, от страни извън Европейския съюз също трябва да бъдат по-прозрачни и това ще стане все по-голямо предизвикателство и накрая от гледна точка на агенцията не става въпрос в този случай за Европейската прокуратура, а по-скоро искам да посоча нещо, което изтъквам пред нашата комисия от доста време и което вярвам ще се окаже предизвикателство в нашия мандат. Една конкретна агенция Frontex е изправена пред сериозно увеличаване на бюджета през следващите години, извън 2020 година след това. Ако обаче видим какво се случва, има едно разширяване на Frontex, което е предвидено от комисията, а това ще представлява сериозно предизвикателство към агенцията и нейното ръководство и бих предложил нашата комисия да отдели сериозно внимание на разширяването на агенцията в неговите ранни етапи, което всъщност ще определи дали този проект ще може да бъде определен като успешен или не. Чудесно включване. Видяхме какви проблеми може да има с ЕАСО, с примера с ЕАСО. Дали представителите на комисията биха искали да вземат думата или сте доволни от това, което чухте? Благодаря, госпожо председател. Разбира се, напълно сме доволни от това, което чухме от ваша страна. Ние ще вземем предвид вашия доклад. Може би е редно да направя няколко коментара във връзка с отчитането. Да кажа, че сме предоставили доклад, свързан с дългосрочните влизащи и излизащи потоци. В края на месец юни го изпратихме към вас. Готови сме да го изпратим отново, ако по някакъв начин не е стигнал до вас. Всяка година се опитваме да подобрим своето отчитане по отношение на изпълнението. Не само вземе състановища становища по програмите, които са част от бюджета, но имаме и кратък преглед на програмите, в който много ясно се обяснява какво прави дадена програма и какви са настоящите резултати. Що се отнася до подобряване на отчитането и изпълнението и резултатите, се опитваме да засилим тези усилия през следващата многогодишна финансова рамка. Това вързано с няколко наброй показателя и с новия процес за определена многогодишна финансова рамка и съответно новите правила за тази рамка. Освен това имаме доклад за миграцията, който следва да бъде максимално изчерпателен, въпреки че е трудно да определим точно какви са разходите свързани с миграцията. Ще ви изпратим този доклад, ако той не е бил на разположение на евродепутатите. Що се отнася до Дафне, това е една много важна програма ние считаме за наистина важна. И преди сме казвали, не вярваме, че е необходимо да има конкретен бюджетен ред за тази програма, защото тя е много добре промотирана. Що се отнася до Европейската прокуратура, ние наистина имаме пълен ангажимент да създадем тази агенция и тя да бъде работеща агенция до края на 2020 година. Оценили сме нуждите на прокуратурата за 2020 година и те са залегнали в предложението за бюджет за следващата година. Съответно, това, което сме разпределили е по-високо от това, което първоначално беше предвидено. Разбира се, обаче ще вземем предвид вашите изменения, когато ги приемете. И разбира се, при всички положения, ние също искаме да подобрим своята работа и да бъдем максимално прозрачни. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Крето. If, if I may talk on, uh, on my online... Благодаря ви. Първо, искам да благодаря на председателката на секретарията Искам да благодаря на господин Новаков. За мен беше удоволствие да работя с него като колега, с който заедно съставихме този доклад. Както казах в самото начало, аз представих само някои от елементите, които са свързани с новите предизвикателства, пред които вярвам сме изправени. Ние сме адаптирали ситуацията, така сме се адаптирали към си, трудната ситуация, използваме повече средства. За първ път от Европейския съюз се очаква да даде своя принос по отношение на управлението на границите. Имаме и връзката между научната и развойна дейност и економическия растеж. Това са нещата, които искаме да насърчим. Като бивш комисар, аз много добре познавам мантрата да контролираме всичко. И ние трябва да намерим правилния баланс, за да можем да направим много по-лесен живота на бенефициентите на европейските фондове също време. Обаче трябва да се уверим, че тези пари, които са част от нашите данъци, се използват на начина по който трябва да се използват и най-вече, че носят ползи на гражданите. Аз съм член на комисията КОНТ, за да мога да, да дам своя принос именно за това, за повече контрол и добро използване на европейските средства. Докладът е доста сложен. Благодаря на всички, които представиха своите предложения. Заедно с секретарията на комисията ще продължим да обсъждаме това, което беше разгледано тук. Благодаря и на комисията. Аз знам, че не е лесна вашата работа. Знам, че това включва участието на много генерални дирекции. И като бивш комисар, зная, че има и проблем – с това да критикувам комисията, ми предвид, че доскоро работих в нея, но когато става въпрос за програми като Дафне, аз наистина се надявам, че заедно с парламента ще намерим начин да работим с Европейската комисия, за да може да има отделен бюджетен ред за Дафни. Трябва да защитим и срещу насилие в рамките на Европейския съюз, онези, които са уязвими и които се намират на нашата територия. И така, благодаря ви много. Благодаря за това, че останахте с нас. И благодаря на председателката на комисията. Надявам се, че ще продължим да работим заедно, координирано, защото темата е наистина сложна. Доклада е сложен, в него участват различни комисии. И ние трябва да вземем становище на всички предвид. Също време, обаче не трябва да забравяме, че сме изправени пред определени предизвикателства. Мисля, че през 2020 година вече трябва да сме набрали съвсем скорост и да направим много повече, отколкото свършихме през последните години, защото предизвикателства, като например миграцията, остават, но има и други въпроси. По какъв начин можем да се подготвим за проекта 2020? Как можем да продължим работата, която вече сме стартирали? Винаги има рискове, свързани с това, че може да не приемем на време многогодишната финансова рамка за периода 2020-2027 година и поради тази причина вярвам, че трябва да започнем отново тристранните преговори и, и оставам с сериозни надежди по отношение на финландското председателство. Председателката, благодаря ви за вашия ценен доклад. Очаквам с търпение да получа всички изменения. Сега е моето неприятно задължение да ви съобщя, че крайният срок за внасяне на измененията не е 10, а 9 септември. В 2 часа беше първоначално. Нека да бъде 4 часа, за да имате малко повече време. Колкото по-рано изпратите тези изменения, толкова по-добре. И това е за всичките три доклада, включително доклада по ЕАСО. Госпожа Гарсия Мюниус, госпожа Крето и първият доклад за всички тях. Крайният срок е 9 септември 4 часа. Много се радвам, че имам възможността да приветствам тук председателя на ОЛАФ и целият му екип тук. Наистина много искам да ви благодаря за това, че сте тук сред нас. Предварително искам да ви благодаря и за това, че получаваме толкова много подкрепа за нашата работа. Знаете, че занимавахме се случая с ЕАСО, агенцията за убежище и за това се забавихме. Говоря докато се спуска екрана, за да можете да ни направите своята презентация Колегите могат да гледат това, което представяте на екрана. Госпожин Итела, давам ви дума. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми е, дами и господа членове на Комисията по бюджетен контрол. Много се радвам, е, че съм тук, за да представя пред вас е, доклада на ОЛАФ за 2018 година. През 2018 година ОЛАФ продължи да работи много целенасочено по разследванията, включително чрез провеждането на много широкомащабни разследвания в Европа и извън Европа. Благодарение на препоръките на ОЛАФ се възстановяват неправомерно разходвани средства от европейския е, бюджет. През 2017 година ОЛАФ издаде 256 препоръки към съответните европейски национални власти и се стига до финансово и препоръча финансово възстановяване на 371 милиона евро. Благодарение на своята на работа по разследването, Олаф предоставя конкретни резултати в защитата на европейския бюджет от измами нещо, което е важна услуга за европейските граждани. За нас е много важно всички да разберат естеството на следователската работа на Олаф и последните тенденции, които бяха разкрити благодарение на нашите разследвания. Работим въз основа на практически доказателства. Няма да изредя пълен списък на заключените, на приключените разследвания. Но наднационалното изменение на работа на ОЛАФ позволява да се създаде пълна картина на промяната в моделите на измами. Тенденциите, разкрити от ОЛАФ през 2018 година, включват следното. Трансгранични измами, при които се използват фиктивни компании, за да се скрият фалшиви бизнес транзакции, избягване на митнически налози, организирани от организирани престъпни групи. измами, свързани с е, европейските сълскостопански продукти, организирана престъпност, работеща за отклоняване на средства, които са насочени към финансиране на беженски лагери. В а, тази област ще представя няколко конкретни примера. Ще говоря за това как Олаф защитава сигурността и здравето и безопасността на потребителите в Европейския съюз – ще говоря за аналитичния капацитет на ОЛА в областта на работата на митниците и е, за разрешаването на трансгранични сложни е, измами и за способността на ОЛАВ да разследва в неевропейски страни. През последните години сме много активни в борбата срещу фалшивите продукти. Тази нелегална търговия е, врежда европейската економика и е, работи против легитимния бизнес. Е, търговията с фалшиви продукти е сериозен проблем. Затова и е огромен бизнес. Затова трябваше да изберем на къде да насочим усилията си и избрахме да ги насочим към продукти, които вредят на здравето на и на околната среда. Фалшив шампуан, фалшиви части за автомобили и дори фалшиви, фалшиво мляко на прах. Нека да дам пример с шампуана – измамниците често се насочват към шампуан, защото той се продава на малки шишета навсякъде по света. През 2018 година получихме информация за закриването на нелегална фабрика в Китай, която е произвеждала фалшив шампуан. Последният товар от фалшивия шампуан вече обаче беше напуснал фабриката по море и започнахме да следим пътуването на пратката. Маршрута на пратката беше доста сложен. Мина през множество пристанища в Китай, Корея, Мексико и Колумбия. Когато задавателите на Олаф прецениха, че фалшивия шампуан може да изчезне преди да стигне до своята дестинация, Олаф се обърна към властите в Колумбия и Мексико и там бяха задържани 400 тона фалшив шампуан на ам, стойност ам, при продажба на дребно оценена на 5 милиона евро. Това стана благодарение на сътрудничество с испанските и американските власти. През последните няколко години Олаф се занимава с борба и срещу друга ем, измама, която е много печеливша за измамниците. Е, декларирането на текстилни продукти и на обувки, като е, имащи много по-ниска стойност от действителната. Това става в, в няколко държави членки в Великобритания, Словакия, Чехия и Гърция. Стоки от Китай пристигат в контейнери с кораби и влизат през пристанището на Хамбург. Тези контейнери се разглеждат транзитни. Пращат се по камиони до съответната държава, която измамниците са избрали, защото са сметнали, че могат да декларират много ниска цена. Последният случай, е, по който работихме, беше свързан с измами при вноса на текстилни продукти и обувки в Гърция между 2015 и 2018 година. Въз основа на заключенията на това разследване Олаф излезе с финансови препоръки към гръцките митници да възстановят 202, милиона и 300 хиляди евро в несъбрани мита. Изпратена беше и съдебна препоръка към службата на публичния прокурор за борба с финансовите престъпления в Гърция. Това беше шестия подобен случай, по който Олаф работи от 2016 година. В тези шест случаи Олаф е направил финансови препоръки за възвръщане на над 2 милиарда и половина евро в митнически налози, които е следвало да отидат в европейския бюджет. Финансовите загуби от плащане на ДДС са още по-високи – тези случаи доказват, че Олаф играе важна роля при предотвратяването на печалби, свързани с приходи към Европейския на измами, свързани с приходи към европейския бюджет. Освен това, работим по събирането на данни и анализирането на данни, за да можем да подкрепим действието на Европейския митнически съюз във връзка с политическите приоритети на новоизбраната председателка на Европейската комисия Унсула фон дер Лайен. През последните години следователите на Олаф работят също и по ам, друг тип измами, свързани с ам, мерки за а, насърчаване на потреблението на сълскостопански продукти на Европейския съюз. А, и по-конкретно млечни продукти. Извършителите на измамите се връщат към търговски асоциации в държавите членки, предлагат им да им помогнат да получат европейско финансиране, след това им дават практическа подкрепа за правлението на проектите след като се одобрят проектите, печелят измамниците, създават фиктивни фирми, с които печелят различни обществени поръчки, и търгове за доставки, за приложение и тези фиктивни фирми реално не съществуват. Те дори нямат офиси. Средствата след това се изпират чрез банкови сметки в Европа или в трети страни, като Украина или британските Вирджински острови. Олаф е провел повече от 30 проверки на място в различни държави членки, разпитвал е свидетели и анализирал съдебни доказателства. Разследването е приключило с финансови препоръки към Генерална дирекция Агри да се погрежи за възвръщането на 7 милиона и 700 хиляди евро и да наложи запора върху изплащането на допълнителни 7 милиона и 300 хиляди евро. И това бяха както и с е, съдебни препоръки към прокуратурата в Брюксел и София. Този тип е, случаи е, са такива, че действително използваме целия си 20 годишен опит, за да ги разплетем. През 2018 година Олаф също е приключил работата по много е, разследвания, свързани с външната помощ. Днес ще представя само един от тях. Олаф разкри факта, че италианска фирма е създала не, е, мрежа партньори, за да им помогне да добият достъп до поверителна информация, свързана с процедури за обществени поръчки е, на стойност 2 милиона евро в Северна Македония. Италианската фирма също е подкупила високостоящи служители, за да повлияе върху работата на комисията за оценка на кандидатурите на търговете и в крайна сметка договорът е, е предоставен на италианския участник. По време на разследването Олаф работи в много тясно сътрудничество с прокуратурата на Северна Македония, с прокуратурата в Милано и с италианската гвардия ви финанса. Олаф е, е провел няколко раз, разпита на служители и проверки на място, както и ем, дигитални ем, операции за събиране на данни в офисите на италианската фирма. Олаф е приключил своето разследване с финансови препоръки към генерална дирекция съседство за възстановяване на цялата сума. Из... Не излязохме и със съдебни препоръки към италианските власти е, да обмислят наказателно преследване срещу, срещу замесените лица. И накрая, но не на последно място, излязохме с препоръка да се сложи италианската фирма в черен списък, за да нямат е, какъвто и да било достъп до, италиански... до европейски средства за бъдеще. Междувременно в Северна Македония също започна наказателно разследване. Както знаете, Олаф има мандати да разследва европейски служители и целта е да се защити репутацията на европейските институции. Както и другите служители, европейските органи също могат да имат служители, които са застрашени от корупция и измами. През 2018 година ОЛАФ е приключи 27 разследвания за сериозни неправомерни действия от страна на европейски е, служители и при 17 е, от тях разследването е приключило с препоръки. Що се отнася до вътрешните разследвания, през 2018 година ОЛАФ работи по, различен, по голям брой случаи, свързани с работата на европейските агенции, както и делегации в трети страни. Ние сме обсъждали с вас една, един такъв случай и по-рано. Сега ще се спра на темата сътрудничеството на Олаф с неговите партньори. Решението да се създаде Европейска прокуратура е много важен момент в развитието на Европейския съюз, що се отнася до защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. ОЛАФ ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура, за да се погрижи и средствата на накоплаците да бъдат ефективно защитени от измами и корупция и в участващите, и в неучастващите в прокуратурата държави членки. През май 2018 година Европейската комисия също прие предложение за измяна на регламента за ОЛАВ. новата стратегия за борба с измамите, е, ще бъде, е, която беше прията през април 2019 година, предлага да има възможност за задълбочен анализ на данните там, където е, има мерки за борба с измамите, основани на фактически доказателства. Както виждате, работата ни съвсем не е а, а, проста. За да, се заним... за да разплетем сложните е, измамнически схеми, трябва да работим в тясно сътрудничество с партньорите си. И тук ще се спра на трите основни принципа, които са важни за мен като генерален директор на ОЛАФ. Прозрачност, сътрудничество и доверие. За да можем да изградим доверие, са много важни прозрачността и сътрудничеството. И твърдо вярвам в сътрудничеството. Затова използвах цялата година, която имах на разположение за среща с всички, с които работим. Европол, Евроюз, съвета, Сметната палата, различни генерални дирекции на Европейската комисия – и властите на държавите членки. Бих искал да работя по същия начин и с новата Европейска прокуратура. Бих искал прокуратурата да започне да работи добре още от първия си работен ден. И възнамерявам да, си, да настоя за тясно сътрудничество с тях от там нататък, как ще действаме от тук нататък, вземайки предвид тенденциите, които очертах току-що. Ето, например, случаите, в които се декларира по-ниска е, от търговската стойност на продуктите. Това е игра на котка и мишка. Не може да се действа така. Трябва да се сложи край. Какво може да се направи? Ами можем да координираме действията на националните митници много по-добре. И можем да използваме много по-добре данните, с които разполагаме в държавите членки. Просто някой трябва да събере цялото това познание на едно място и мисля, че Олаф е, е много добре поставен да го направи, тъй като вече имаме достатъчно умения и познания по темата. Виждам, че там, където има доверие, можем да получим много информация от участниците и от своите партньори. И така да се борим активно срещу измамите с, е, с е, бюджетни средства на Европейския съюз. И ако агрегираме средствата и благодарение на изкуствения интелект, е, те могат да бъдат лесно предоставени на останалите участници в партньорството. Къде да, трябва да засилим действията си? За мен две от най-важните области са измамите с храни и измамите също околната среда. Ясно е, че съответните генерални дирекции на Европейската комисия трябва да изиграят своята роля, но и нашата роля не е малка. Тези въпроси са много важни за гражданите и според мен ролята на Олаф е именно да работи в интерес на гражданите. Благодаря, госпожо председател. Генерал-директор, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Thank you very much. Благодаря, господин генерален директор. Много сърдечни благодарности за вашето представене, което ни показа как работите вие и целият вие екип и това е много впечатлително. Има ли сега а, желаещи за изказване? Госпожа Олов. Благодаря за представения доклад и за подадените из... Из... пояснения. Аз съм нова за парламента и в тази парламентарна комисия, за това съм изненадана, че е, получих е, доклада ви само по-малко от 24 часа преди заседанието. Това лош навик ли или е случайно? Ако искаме да проведем добър дебат, ще е добре да ги имаме достатъчно на време. Добре е да за следващата година ви препоръчвам да намерите начин да получим малко по-рано тази е, информация. Това е коментар. Въпрос. Представете случаи, които сте разследвали. На хартия всичко е много е, впечатлително, с е, много съществен брой случаи, но ние коментирахме това и е свързано с Европейската прокуратура. Когато е, оставите нещата на национално ниво, те като че ли се правят по много различен начин. Имате ли е, статистики как страните членки е, действат по вашите разследвания? колко от случаите са били подадени на прокуратурата и разследвани? Има ли така разбивка на статистиката, коя страна членка е продължила с разследването, коя не, защо не? Вие някакъв вид натиск оказвате ли? Вчера така с разочарование чухме, че в Чехия случая на Бабиш не се разследва. Какво можем ние да направим? А, примерно да ви подкрепим да упражните влияние върху чешкия главен прокурор. Господин Бабиш е министър-председател и е, там е, определено има конфликт на интереси. Има ли нещо, което може да направите, за да упражните е, натиск върху съвета е, да така е, оповестите информация за цел да окажете политически натиск, да го засрамите. Мисис Пенкова, tiene usted la palabra. You, uh, uh, Благодаря, госпожо заместник е, председател. Нека, ако мога да задам няколко въпроса. Господин Итала, благодаря ви за доклада и за подробната презентация. А, както и колегите отбелязаха в доклада, а, разказвате всъщност за много разкрити случаи на измами в страни членки на Европейския съюз. Споменавате и един случай всъщност на държавата, която представлява на България, за случаи на земеделски предприятия, които злоупотребяват с европейски средства. Но наистина липсва достатъчно конкретна информация и начинът по който всъщност се, се действа спрямо тези описани случаи. Има ли възможност да дадете повече информация всъщност за описаните за описаните мерки, които са взети и за последствията и по какъв начин може да проследим всъщност какво се случва с а, всеки, един от тези, а, всеки един от тези репорти, които вие давате. А, в този ред на мисли, вие го споменахте и в презентацията си накратко, преди около година, мисля, а, ОЛАФ обяви предвиждането на информационна система с цел превенцията именно на, на злоупотреби а, в, а, с европейски средства. Има ли повече информация всъщност за статуса на тази информационна система? Ще има ли публичен достъп, а, който всъщност да помага на, на хората да се информират какво се случва? А, това е благодаря ви. Мисис Катерина Киници, tiene la palabra. Госпожа Киничи. Благодаря. Благодаря за презентацията. Много изчерпателна и много конкретна за конкретни случаи, по които е работил Олаф. Това ни показва колко е сложна работата на Олаф, очертава контекста, а Въпросът преследват ли се е, лицата, които са отговорни за тези нарушения? Благодаря ви за презентацията. Благодаря и на вашия екип за извършената работа. Едно нещо искам да подчертая в доклада. Става дума е, за ролята, която играе Олаф е, в борбата с организираната престъпност, включително злопотреби с европейски средства. Може ли малко повече информация? Според мен тази тема е много важна и ние трябва да се концентрираме върху нея. Как работи ОЛАФ не само с Евроюста, но и с други институции, които се занимават в тази област, защото има какво да се прави в тази област и то съвместно. И е, в духа на въпроса, който зададе колежката, последващите дейности след е, като работи Олаф. Сега се говори, че е, ще има, е, ще бъде преразгледан регламента за ОЛАФ и правилата за допустимост на доказателства за правни процедури. Какво е вашето мнение? Какво се предвижда? Естествено, те първа ще обсъждаме. Може ли да ни коментирате малко повече и работата за трансграничното сътрудничество в борбата с, транс, е, с трансграничната престъпност? Следващия оратор. Благодаря. Годишния доклад представя една много ярка и светла картина за успехите на ОЛАФ в превенция на престъпленията и ви поздравявам. Но има още много противоречия за това как се използват европейските средства и е, в кохезионната политика като че ли се създава още повече възможност да има злоупотреби. Мисля, че в доклада може да се направи малко повече, за да се разгледат е, характеристиките на подобни подозрителни случаи в по-големи подробности и дали е, възможностите за измами се съдържат в самата система не виждаме е, ОЛАФ или комисията да се обръщат с е, лице към този тип е, проблеми, съдържащи се в самата система. Е, може би е, трябва да се поставят условия и за работата на Европейската прокуратура в такъв смисъл. Бихте ли се съгласили е, Олаф да направи едно подробно е, проучване за заплахите, съдържащи се в системата за злоупотреби с е, европейски средства? И ако има такива заплахи, съгласни ли сте Олаф да се занимае с тях? Много малка е информацията за това какво следва след като вие излезете с докладите. Какво можете да направите вие, за да настоявате за повече прозрачни последващи процедури, е, след като вие излизате с препоръки към страните членки? Трето, може ли всички доклади на ОЛАФ да стават публични, след като приключат съответните съдебни производства в страните членки? Съгласни ли сте да направите това, разбира се, като спазвате личните данни? И трето, ОЛАФ и Европейската комисия какво могат да направят, за да могат докладите на ОЛАФ да се приемат като съдебни доказателства в страните членки? Um, uh, um, Благодаря. Благодаря, господин, председател. Благодаря и на генералния директор за толкова интересния доклад. Искам да задам едни конкретни е, и прости въпроса е първо обемът на средствата, които препоръчвате да бъдат въз, възобновени. 60 милиона се чуват някъде като цифра. Във вашия доклад се чуват 371 милиона много различни цифри чуваме. Друга цифра през 2017 беше 3 и нещо. А, имате ли статистика а, каква част от препоръчаните за възстановяване средства се възобновяват и влизат ли отново в бюджета? Второ, а, вашата организация, управлението и кои са основните проблеми, с които се сблъсквате по отношение на бюджета в ежедневната си работа? И трето, това е вече големия въпрос. Какво според вас е вашето въздействие върху общото ниво на измами в Европейския съюз? Сеньор Миколаш Бекска. Господин Миколаш Бекса. Добър ден, ще говоря на чешки. Два въпроса. Вярно ли е, че са използвани европейски е, средства за подкрепя на не се чу името на някаква ферма? Защо приключихте разследването? Е, в края на кращата ставаше дума за присвояване на средства. Вие сте заявили, че, е, че го приключвате, защото страната членка е върнала парите. Но след като има вече извършено престъпление, не би следвало страната да може да се измъква по този начин. Госпожа Ангелика Финки. Благодаря. Първо, благодарности на генералния директор за презентацията а и за представенето вчера. Ние бяхме поканени. По време на изборите гражданите ни задаваха много въпроси за борбата с измамите и борбата с е, престъпленията. Един данъчен съветник ми зададе въпрос, че е, той лично е бил свидетел на неправомерно използване на средства в област е, на замеделието но е ставало дума за, не за собствената му страна и той не е знаел към кого да се обърне. Вие имате така постери, с които се рекламира, рекламирате, но мисля, че гражданите трябва е, да бъдат уведомени всъщност към кого могат да се обърнат. И това трябва да правите и вие, и ние. Следващият оратор, благодаря. Благодаря за представането, господин генерален директор. Благодаря и за извършената работа за хората на Европа. Европейските данокоплаци, е, техните пари трябва да бъдат използвани е, в полза на гражданите. В Унгария корупцията е огромна. Тя е част от ежедневието и е, това се случва по вина на правителството. Е, има достатъчно данни, това, аз лично се е, срамувам. Нарушенията са много е, сериозни в Унгария. Между 2014 и 2018 Олаф е, е, е препоръчал възвръщане на 3,8% от европейските средства, като средната цифра за Европейския съюз е 0,45%. Може ли да коментирате какво означават тези статистически данни? Какво е положението в Унгария с, с използването на европейски средства? Втори въпрос – в годишния доклад а, като че ли картината за Унгария е а, е, все по-лоша. Какво може да се направи, за да се прекъсне тази тенденция? Имате ли конкретни предложения? Андрей Новаков. Господин Новаков. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Поздравления на госп... за господин Итала за извършената от него работа. Аз помня изслушването му миналата година, когато той бе кандидат за поста. Мнозина колеги, аз включително, отправихме много надежди свързани с готовността му да вземе този пост. И смятам, че надеждите ни са оправдани. Интересно е да погледнем зад цифрите. Говорихме преди години, че е, Олаф започва много разследвания, но те приключват единствено с препоръки. Е, една, само за един ден са били започнати 70 или 80 е, разследвания, някаква такава цифра си е, спомням. Вие сте излезли с 260 препоръки. Колко от тях е, е, получават последващи действия на национално ниво? И мисля, че и този въпрос бе зададен, но нека да го подчертая отново. Колко от откритите от вас измами възвръщат средствата в европейския бюджет, защото това е много важно за гражданите, за гласоподавателите, да ги убедим, че европейските институции е, постигат резултати на място. И после вечния дебат за това какво да е, какъв да е обсега на дейността на ОЛАФ. Вие имате задължение да си сътрудничите с местните и национални власти за разследвания. И евентуално за привличане под е, отговорност на лица, които са злоупотребили с европейски средства. Не считате ли, че до известна степен Олаф трябва да има е, по-голяма независимост при провеждане е, на разследванията?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 също искам да приветствам генералния директор на ОЛАФ. Много се радвам, че мога да го поздравя като бивш негов колега. Три въпроса имах. Единия вече бе зададен. Нека малко да го преформулирам. Олаф излиза с годишни доклади там се съдържа ясна информация по отношение на препоръки, свързани с финансите. Или да ги, да ги наречеме санкции или наказания. В определени случаи, определен процент европейски средства трябва да бъдат върнати. Има ли е, дан, дата, срок е, за това как действа комисията по тези констатации, какви финансови е, корекции се случват, какви финансови санкции налага комисията. Става дума за регион, фондове от регионалния фонд, кохезионния фонд. Олаф излиза с препоръки от една страна, а после комис... Европейската комисия взима решения кои са тези решения, които тя взима. Когато има препоръка от ОЛАВ за 371 е, милиона, как процедира после комисията? Какви решения взима? Това е първият ми въпрос. Второ. Е, тук в Европейския парламент е представена и опозицията на Унгария, в Унгария. И те се опитват да компенсират неоспровала си на национално ниво с критика към правителството в Европейския парламент. Що се отнася до кохезионните средства и използването им в Унгария през 2017 година, Олаф проведе 10 изслед... разследвания. През 2018 9 разследвания. Тоест по-малко. През 18 отколкото 17. Това така ли е? Защото се говори че Олаф излиза с е, препоръки за европейски средства, отпуснати на Унгария. И е, като че ли тенденцията е, е тези препоръки да стават все по-малко на брой. Първо е ставало дума за 5%, после за по-малко от 5%, сега 3,8%. Опозицията в Унгария като че ли не е доволна от това и те не искат да повдигнат този въпрос. За това аз го отправям. Има ли проблем в системата, свързан с използването на европейските средства в Унгария. Опозицията твърди, че този проблем е по цялата система. А Олаф, както и аз считам, твърди, че това не е системен проблем. А отговора на този въпрос всъщност не е толкова важен, но нека да чуеме от вас. Вие смятате ли, че има проблем в системата? А, други въпроси няма, затова, господин генерален директор, давам ви възможност да отговорите на многобройните въпроси. Благодаря за всички зададени въпроси. Те бяха толкова многобройни, че може би няма да успея да покрия всички, ще се опитам обаче. И ако се налага по-късно, ще се върна на някои моменти. Ако започна доклада на Олаф, който сте получили едва вчера, причината за това е, че вчера беше публикуван, а той е с поверителен характер. Може би следващата година ще е по-добре, защото Графика обикновено е различен. обикновено го публикуваме юни-юли. Но тази година, заради изборите, нещата се случиха по друг начин. При всички положения отбелязваме си вашата бележка. Ще говорим с секретарията по какъв начин можем по-рано да ви предоставяме информация. След това как да упражним политически натиск Истината е, че не е наша задача да упражняваме политически натиск. Ние разследваме, даваме доклад на властите и те след това решават какво ще направят. И виждам, че много пъти се обсъжда, че ние трябва да направим това, но ние имаме регламент, който определя дейността ни и трябва да го спазваме. След това имаше въпроса, свързан с организираната престъпност. Имаме определени тенденции. Организираната престъпност става все по- и по- добра в своята дейност и ние трябва да ги следваме. Наистина се очудвам колко умели са нашите разследващи служители, защото тук обсъждаме. Ние в, по регламента нямаме достъп дори до сметките, банковите сметки. Те използват, организираните престъпни групи използват определени технологии и всъщност вие имате възможност да ни дадете тези инструменти, които ще ни позволят да бъдем по-ефективни, защото престъпниците – винаги са малко пред нас и винаги са така изобретателни. Мисля обаче, че това е наша обща цел да намерим правилния баланс, по който ние ще можем да се справим с тези предизвикателства. И сега по отношение на регламента. Важно е и мисля, че ще се възползвам от възможността да кажа, че ние сме обсъждали и парламента вече е излезнал със своята позиция по време на последния си мандат. Става въпрос за достъпа до банкова информация. Проверки на място и VPN. Мисля, че вие за защитавате нашата позиция, за да намерим добро решение пред съвета. Тези неща обаче са наистина много сериозни и важни за нас. И така стигаме до това, което всъщност се случва след нашите разследвания и какво се случва с нашите препоръки. Имаше много въпроси във връзка с това. Ще се опитам при всички положения да разясня. Когато се вземаме със своите разследвания, те са административни, но след това изготвеният доклад се предоставя на други институции или на националните органи, например на прокуратурата, и те започват да действат. Ние приключваме, нашия мандат свършва в момента, в който разследването приключи. Ние нямаме за цел да се грижим за възстановяването на средствата. Всеки път ни питате, добре, разследвате, но колко възстановявате в бюджета? Не е наша роля да възстановяваме пари. Разбира се, ние искаме да помогнем това да се случи, но други служби на комисията имат тази задача. Всички разбират, че има как да се подобрят нещата във връзка с възстановяването и комисията е започнала да разглежда по-внимателно създаването на един така наречен корпоративен управленски съвет в комисията. Там ще, включват, там се включват и членове на ОЛАФ. Ние ще. Ние винаги излизаме с препоръка. Трябва да получим отговор в рамките на една година и след това този съвет ще разглежда какво се случва. Понякога обаче нещата толкова се, разтегат във, се разтеглят във времето, Възстановяването може да отнеме една, две, десет години и няма как да правим сравнение. Наистина е много трудна тази задача. Това обаче е нещо, което трябва да направим с други колеги, да намерим правилен начин да се справим с тази задача. И сега, когато стигаме до правните препоръки, това е, е препоръките за, стран, за всяка страна. Там може да видите за какво става въпрос. Имаше конкретен въпрос за Унгария. Няма да говоря само за Унгария, ще погледна нещата по-общо. Разбира се, имаме цифрите и винаги трябва да ги разгледаме. Дали има нещо, което не е наред, което следва да се обсъди с властите. Цифрите обаче не са правилни. Трябва да погледнете зад тях, за да видите каква е реалната ситуация в дадена страна. Аз реших да разгледам всички държави членки. И ако е необходимо, да помогнем на вземащите решения там, как да подобрим ситуацията. Ние искаме да подобрим ситуацията. Задаваме въпрос защо повдигнатите обвинения не са толкова много. Трябва да се сътрудничим повече. Преди няколко месеца мога да ви кажа, бях в България. Имахме чудесна дискусия с прокуратурата. Те ни обясниха защо нивото на повдигнатите обвинения е много ниско. Аз попитах защо е така. Те бяха честни и ни казаха. Много е трудно с европейското финансиране и нередностите, които бъдат забелязани. Много е трудно да нагласим това спрямо нашия наказателен кодекс. Ето това е, което те ни казаха. Тяхна отговорност е, но наше задължение е всеки път, когато повдигнем, когато всъщност имаме случай, да се свържем с съответната прокуратура, да поговорим с тях и се опитваме да разберем какво се случва, защото те много по-добре познават своята наказателно-правна система и знаят как може това да се използва в съда. Мисля, че нещата се подобриха с помощта на този личен контакт. Имахме семинар или конгрес с националните прокуратури през месец юли. Беше чудесна дискусия. Разгледахме случаите, реални случаи и се опитахме да видим какво можем да подобрим. Беше чудесна конференция с националните прокуратури. След това обаче, ако си говорим за съдебните препоръки, вярвам, че Европейската прокуратура много ще ни помогне. И това е една от функциите на новата служба. Какъвто и да бъде регламента, и все още остават много отворени въпроси Надявам се, че нови регламент ще бъде възможно най-добрия, но отново остава въпроса за сътрудничеството. И искам да знам как ще започнем това сътрудничество с новия европейски прокурор, за да може да има по-добри резултати. Това е най-важното. И това е важно за Олаф да покажем, че наистина искаме да го направим. Сега обаче как ще се уредят всички подробности, това поставя много въпроси, на които можем да отговорим едва когато има назначен главен прокурор, а, извинете, европейски прокурор, с когото да обсъдим тези въпроси. След това фирмата Stock Farming, ако правилно чухме, Мисля, че не сте разбрали днешните новини какво имаме предвид в някои случаи, защото ако ние разследваме определени случаи, винаги трябва да има връзка с европейски средства. Но ако държавата прехвърля европейските средства към друг проект и тогава този проект, за който по-рано сме започнали разследване, вече се финансира само с национални средства. То тогава вече то е в ресора само на националните власти. Това е част от регламента към момента. So, uh, it's not us to say... И така, не ние можем да кажем дали някой ще ги изкупи или ще промени нещата, това зависи от регламента. След това беше въпроса за това как, информираме, как да информираме гражданите за това какво прави Олаф и как могат да помогнат на работата на Олаф. Това е изключително важно. Аз ви казах, един от основните принципи на моята работа е прозрачност и именно поради това трябва да бъдем прозрачни и да се опитаме да казваме много по-често какво правим. Разбирате обаче съвсем добре, че този баланс трябва да се спазва. Не можем дори и тук да дойдем да обсъдим текущите разследвания, защото ще ги застрашим. Не можем да бъдем прозрачни във връзка с текущата си работа, но когато приключим, Знаем, има случаи, в които прокурори обясняват даден случай, може би и ние можем да направим същото. А какво прави Олаф? Така ще се опитате да разберете тенденциите. И разбира се, ние винаги ще се опитаме да отговорим на вашите въпроси. По този начин ще можем да изградим доверие, така че хората да знаят наистина с какво се занимава Олаф. Разбира се, много пъти съм чула от страна на парламента, не знаем какво прави Олаф. Въпреки, че се опитваме да идваме тук толкова често, колкото искате от нас, за да ви обясним с какво се занимаваме. Сигурен съм обаче, че има нещо, което трябва да подобрим, а именно всички заинтересовани страни и всички граждани да знаят как да се свържат с Олаф. Това е важно. По отношение на заинтересованите страни, мога да ви кажа, че ако няма доверие, те не ни дават насоки за разследване. Ако обаче имаме доверие, можем да получим по-добри резултати. Също така за допустимостта на доказателствата. Имаше такъв въпрос. Наистина това е много проблематично. защото в много случаи доказателствата, които ние събираме, не се признават в съда. Комисията предлага нов регламент, в който се казва, че това, което съберем ние, следва да може да се използва по време на административни и граждански дела. Много е трудно, защото в някои случаи ние даваме доказателствени материал. Националните прокурори не могат да използват тези доказателства и трябва да започнат от начало, което отнема много време. След създаване на Европейската прокуратура това може би няма да бъде такъв голям проблем. Имаше толкова много въпроси, гледам в записките си. Практическата система. Ние точно това се опитваме да разгледаме тук. Как стоят нещата от гледна точка на приходите, тази оценка. Ние видяхме и това беше част от нашия доклад от миналата година. Ако си спомняте големия случай, това продължава. Тенденция е как можем да подобрим ситуацията, опитаме се да направим всичко, което можем, но за да се справим по-добре, трябва да имаме по-добра координация с националните митнически власти. Също така ни трябват и по-добри инструменти, за да използваме данните и да правим анализ. Стигаме до въпроса свързан с цифрите от тази година и цифрите от предходната година. Има пряка връзка, защото в случая с а, недобре оценените, т.е. оценени по по-низки ставки, внесени стоки в Обединеното кралство, беше огромен и цифрите съответно всяка година са различни. И така, Опитах се да покрия максимален брой от вашите въпроси. Възможно е да съм забравил нещо. Но ако е така, ще се опитам да отговоря по-късно, лично на задалите въпросите си. Казах ви, искам да се срещна с всички вас лично, така че да имаме повече време да обсъдим въпросите, защото в тези заседания ние нямаме достатъчно време. И, госпожо председател, искам да приканя членовете на вашата комисия да дойдат при нас в сградата на Олаф. Нашите директори, всеки може да обясни с какво точно се занимаваме, така че ако имате време, сте добре дошли в нашата сграда. Може би можем да потърсим ден, който е удобен за вас, за да можете да се запознаете по-подробно с нашата работа. И разбира се, с това какво готви бъдещето за Олаф. Благодаря ви. su disponibilidad también. Благодаря. Благодаря ви за това, че бяхте тук и за поканата. Сега аз замествам председателката и ще й предам тази информация. Стигаме до последната точка от дневния ред. Доклада за дейността на надзорния комитет към ОЛАВ за 2018 година. Давам думата на Жан Молдер, който е председател на този надзорен комитет. Ако някой иска да се изкаже, може да го направи след вас. Благодаря. Thank you very much, uh, chair. First of all, uh... Благодаря, госпожа председател. Като начало ще кажа няколко общи думи след което колегата Рафаел Муниас ще се занимае с няколко елемента, които са свързани с неговата работа. Що се отнася до 2018 година, надзорния комитет отбелязва, че има сериозни промени. Имаме нов генерален директор и в назначаването на нови генерален директор активно участва и надзорния комитет. Присъствахме на всеки етап от процедурата и накрая, съгласно регламента, трябваше да излезем с е, становище за това до каква степен процедурата за назначение е, според нас е задоволително добра. Е, ние дадохме положително становище. Това означава, че след е, навлизането на новия генерален директор имаме напълно различна атмосфера. Някои от вас, може би, са запознати с предходните доклади на надзорната комисия, в които а, е, винаги а, е, а, ставаше очевидно колко тежки бяха отношенията между надзорния комитет и бившия генерален директор. Сега нещата са напълно противоположни. Много добре си сътрудничим, по някакъв път имаме различни мнения, но във всяка една връзка това е така. Така че нещата вървят отлично в момента. Второто много важно нещо за работата на надзорния комитет е, че това е година, в която имаше много, много отсъствие в секретарията. Имаше хора на в болнични и хора, които се прехвърлиха на други позиции. Това означава, че се наложи да се ограничим само върху задължителните задачи, предписани от регламента. Тоест, трябваше, както е и по-рано, да обръщаме специално внимание на процедурните гаранции, да обръщаме специално внимание на продължителността на разследванията и е, да се опитаме да намерим начин за сътрудничество с генералния директор за система за докладване. Работи се по нея, но нещата са по-добри, отколкото по-рано. Също така направихме всичко възможно да подобрим отношение с с Европейската сметна палата. Редовно я посещаваме и най-вероятно ще има и обмен на служители. Един от служителите в Европейската сметна палата най-вероятно ще се прехвърли в е, надзорния комитет. Не знам точно кога, но а, е, а, е, го очакваме с добри надежди. Комисията предложи преразглеждане на регламент 883. Надзорната комисия внимателно следи развитията и написа писмо на вас и ем, на парламентарната комисия с препоръки за съответните изменения. На, имаше няколко препоръки, включително свързани с банкови сметки и прочие. И заявихме какви разяснения искаме по 12-месечните доклади и специално изискахме право на достъп до информация. Защото в миналото се сблъскахме с ситуация, в която изискахме информация от предходни генерални директори и те казаха, отличен въпрос, но не е ваша работа. А ние като надзорна комисия сметнахме, че подобен отговор е напълно недопустим. Затова е необходимо да има правни норми, които да ни дават право на информация, необходима за да си вършим работата. Още нещо. До преди три години секретариатът беше част от ОЛАФ. Но както беше казано, отношенията между секретарията и ем, директора на ОЛАФ е, не винаги е, са били отлични. Затова беше взето решение секретарията да бъде изнесен извън ОЛАФ и да стане част от комисията. Това стана преди около 3 години, но честно казано никой не е особено доволен. И за това направихме препоръка да се раз, е, разгледат нещата отново. Най-вероятно просто трябва да се Изменението, което предлагаме, и да се заличат думите извън Олаф. И да се е, заяви, че секретарията трябва да бъде разположен на най-подходящото място в комисията. Препоръките бяха одобрени на последното заседание с мнозинства и се надявам, че при предстоящия тристранен диалог е, тези препоръки е, ще бъдат взети предвид за включване в новия регламент. Работим в момента по доклад за положението с е, персонала на надзорната комисия. Положението се подобрява значит, доста бързо и до края на годината се надявам, че ще имаме достатъчно служители и е, ще изготвим и други доклади. От разговора, проведен по-рано, смятам, е, стигам до заключението, че трябва да заявя каква е позицията на надзорната комисия спрямо работата на Олаф. Е, мисля, че трябва да заявим твърдата си подкрепа за Олаф. Препоръките на Олаф трябва да бъдат вземани на сериозно и прилагани от държавите членки. А не просто съответната държава членка да каже, а много интересно, но не можем да направим нищо. През последната година си сътрудничихме много добре с тази парламентарна комисия и с предходната и председателка, госпожа Енгибор Кресле, и се надявам, че доброто сътрудничество ще продължи и с а, новия състав на парламентарната комисия. А, Рафаел Муниус ще се спре на други елементи на доклада. Добър ден! Много се радвам, че имам възможност да говоря с вас е, за първи път и да разговаряме за функционирането на ОЛАВ. Както знаете, ролята на надзорната комисия е да се гарантира независимостта на ОЛАВ. Надзорната комисия също има за цел да гарантира бюджетна и бюджет и административна независимост на ОЛАФ. Тъй като тези два елемента се отразяват пряко на разследванията. Днес, вземайки предвид естеството на тази комисия по бюджетен контрол, искам да се спра именно на бюджетните аспекти, с които се занимахме като комисия и по-конкретно контрола и мониторинга на работата на ОЛАФ по алинея 1933. Според нас бюджетната независимост на ОЛАФ се отразява пряко върху начина по който се провеждат разследванията и смятаме, че е важно да има подходящ бюджет, що се отнася до човешките ресурси. Затова смятаме, че трябва да се вземат предвид мерките, които се прилагат за други генерални дирекции на комисията. Те са по-ограничаващи и са свързани с набора високо квалифицирани служители в областта на възстановяването на средства. Това има особено значение, що се отнася до бъдещото отношение между ОЛАФ и Европейския прокурор. Надзорната комисия трябва да е, работи по проверката на бюджетната независимост на ОЛАФ и за тази цел трябва да провери до каква степен Олаф използва максимално ефикасно бюджетните кредити. Тук ще се спра на няколко от нашите безпокойства. Едно от нещата, които ни безпокои, е частта на бюджета, насочена към базата данни – която на английски се нарича OCM. И целта е да се следи работата по тази база данни. В предходните доклади комисията по надзора вече заяви своите безпокойства, свързани с приложението на тази система за управление. Защото смятаме, че ако тази система функционира зле, може е, това да се отрази зле на разследванията. И всъщност е, това е така и се, това се случи. В няколко случая. А що се отнася до проучванията за това до каква степен служителите са доволни от информационните системи, виждаме, че има спад в положителните оценки спрямо тези системи с въвеждането на, след въвеждането на системата ОСМ през 2018 година. И така, имаме няколко повода да се безпокоим за начина по който се управлява работата чрез ОСМ. Първо, въздействието и върху разследванията. Това е един от въпросите, които ни е безпокоят. Второ, сериозния обмен на информация, който се предвижда за бъдеще между ОЛАФ и Европейската прокуратура. И в тази връзка ни безпокои системата. Защото системата OCM може да има сериозно отрицателно въздействие върху този обмен на данни. През последните години сме получили различни разчети за, кач... за цената на продукта проекта, но така и нямаме крайна цена на проекта, която да взема предвид и разходите за неговото функциониране. Комисията за надзор препоръча вътрешен аудит на проблемите свързани с ОСМ. Е, който да вземе предвид и годишните разходи. В точка 26 от становището, становище номер 1 от 2018 година, комисията препоръчва отново след като се приключи ОСМ да се разгледа отново целият процес за да има ясно разпределение на отговорностите на всички е, лица, участващи във всички процеси. Промени се управленската структура. Управляващия комитет, ръководен от новия генерален директор – вече подчертава приоритетите за системата. Ясни са процедурите за вземане на решения, изглежда те работят добре. И накрая нека да спомена една от нашите функции, а именно – е свързана с разследванията. В доклада се подчертава, че връзката между съдържанието и качеството на докладите по случаите с повече от 12 месеца продължителност на разследването. Повечето от докладите не включват информация по същество и не включват описание на случая, така че комисията да може да свърши своята работа, т.е. да предложи конкретни коригиращи мерки. Затова комисията стига до заключение, че качеството на предоставената информация не се е променило, т.е. не се е подобрило в сравнение с предходните години. В 49-та точка на настоящия доклад – се заявява, че е необходимо да се предостави на надзорната комисия необходимата информация, за да може тя да си е свърши работата за проверка на и е отчетност пред трите институции, които са ни избрали, а именно парламента, съвета и комисията, и които са номинирали членовете на нашата надзорна комисия. И както става ясно, с избирането на нови генерален директор по всичко изглежда, че отношенията са се подобрили. Обаче през последните няколко месеца не са се разрешили тези практически проблеми. Благодаря. Ähm, gibt es Wortmeldungen von Seiten der Abgeordneten? Благодаря. Има ли коментари от членовете на комисията, показаното току-що. Мисля, че вече сме поуморени. Но колегите продължават да слушат внимателно. Петри. Liebe Vorsitzenden. Ja, genau. Um, the translation said fatigue. I don't know. Уважаеми е, председатели, е, в слушалките си чух гласа на предводача, който да споменава думата умора. Аз не знам какво означава тази дума. Та или иначе не бях тук в началото на изказването, защото имах важна среща с председателството, но а, имам няколко въпроса и коментари. Ем, в някаква степен съм запознат с темата по същество. И има няколко елемента, които ми правят впечатление. Във вашия доклад за дейността в точка 68 Комисията по надзора подчертава значен, а, значимостта ОЛАФ да предприеме инициативи за анализ на риска от измами възоснова на редовен обмен на информация с други генерални директори. За някой отвън би било доста изненадващо да се види такава препоръка, защото за мен това е нещо напълно логично, което следва да се очаква. крайна сметка има дългогодишна натрупана практика. И така, господин Мулдер, кажете нещо повече по този абзац, защото ме безпокои тази препоръка. Иначе виждам и други доста остри думи. а именно, що се отнася до реакцията на новия генерален директор, на препоръките, които сте му отправили. Смятате, че те не са били взети предвид препоръките от доклада по дейността. Какво по-точно имате предвид? Мисля, че това е всичко, що се отнася до а, коментари и въпроси. Господин генерален директор, давам ви думата за отговор. Господин Мулдър, искахте вие да вземете думата. Добре, даваме думата на господин Мулдър. Ян, заповядай. Uh, I am very happy to uh, с удоволствие ще последвам препоръката да взема думата. По отношение на параграф 69, да. Да, някак си е само обясняваща се. И не разбирам какъв ви е проблем. Подчертаваме, че е важно и че ще обърнем внимание на дейността, когато оценяваме дейността на Олаф. Това е по-скоро една обща формулировка, декларация, не е констатация на проблем. А, що се отнася до препоръките и реакцията на генералния директор, не ставаше дума за препоръките на Комисията по надзора, а препоръките на ОЛАВ към страните членки. И вие се притеснявахте тук какво се случва, като се даде едно досие на страните членка, тя казва е да, ама там няма достатъчно информация и доказателства, за да изведем случая пред съда. Това е проблем. Това трябва да се подобри, да се подобри сътрудничеството между страните членки и ОЛАВ, така че по-голяма част от разследващенията, които стигат до националните правни служби, да стигат до процес. Това е, което всъщност искаме да кажем. Заповядайте още веднъж. Аз нямам конкретен проблем, а по-скоро казвам, че вие препоръчвате нещо, което много искам да се случи, Тоест съм съгласен с вас. Но понеже е, другия текст е параграф 48 и 49, те са много впечатлителни за новата система на отчитане, където ще се даде възможност е, Комисията по надзор да си изпълнява функциите по мониторинг. И там вие доста твърди формулировки приемате, затова исках да разбера казвате, изненадани и силно загрижени от отговора на генералния директор на ОЛАФ през май, е, начало на цитата. Ами, точно както казваме, бяхме обезпокоени и бяхме изненадани но междувременно осъществихме кореспонденция и смятаме и двете страни сега сме достатъчно оптимистично настроени, че ще постигнем а, съгласие. Така че разумно оптимистични сме, че ще получиме достъп. А това исках и аз, казва господин. Разбира се, трябва да се реши въпроса за защитата на личните данни. Там си има регламент. А, и а, трябва обаче и да получаваме информация. Не мога да кажа, че сме решили проблема в 100%, но на натам вървим и се надявам следващата година да можем да отчетем един много положителен резултат. Да, и ние се надяваме, казва председателката. Господин генерален директор. Малко коментар. Първо, съм съгласен с това, че е, подобен път е, от, е, тип открити и директни дискусии са много полезни и е, сме готови да бъдем при вас толкова често, колкото е необходимо, за да обсъдим какво да правим заедно. Но в доклада се казва, че комисията е, е изненадана. Аз лично бях изненадан от този текст. Бях заявил, че те ще получат цялата информация, която може да бъде предоставена по закон остана един единствен проблем, а той е именно свързан с защита на личните данни и е, съответния надзорник, европейския надзорник за, за личните данни е формулирал ясно какво може да се предостави и какво не. И там след нашата дискусия аз им изпратих писмо и ги запитах могат ли да така актуализират техните препоръки, които бяха издадени преди известно време, преди няколко години. Така че смятам, че въпросът ще се е, реши. Много се радвам, че ще има добро решение. Не, не, нямам въпроси. Само искам да ви разясни преди да излезете. Е, казах, че много добре сътрудничихме с предходната е, комисия по бюджетен контрол и нейната председателка госпожа Гресле и се надявам, че нашето сътрудничество ще продължи все толкова добре и сега. И сега виждам, че оптимизмът ми е напълно оправдан. Ян, аз се извинявам, че ми се наложи да изляза за малко, но колегата смятам, че много умело продължи заседанието. Радвам се е, за нашето сътрудничество. Знам, че госпожа Гресле винаги подкрепеше вашето, е, вашата работа, дори и в трудните моменти е, преди да се вземе поста генерален директор на ОЛАВ, така че аз ще продължа по нейните стъпки и нашето сътрудничество ще бъде добро. Мисля, че всички вече сме изморени. Благодарности на Олаф, благодарности на господин генералния им директор и на целия екип. Благодаря и на Ян Молдър и е, на колежката Муняс. Благодаря е, като заключение Нека да съобщя, че следващото заседание на координаторите е на 12 септември. Може ли малко тишина в залата, моля? Благодаря. Следващото заседание на координаторите 12 е септември от 9 до 12. Моля, отбележете си. Утре сутрин продължаваме съвместно с Комисията по култура. и Euronews. Благодаря, довиждане!